е казано. Да, благодаря ви, господин Хауит. И така, колеги, следващата точка е а, с заявление на, ком... изявление на съвета и комисията по Китай. И давам думата на господин Калбил. Господин председател, един, а, още един важен дебат – тук темата е Китай, но това се става на фона на важни събития в Западен Китай. Знаете, че тези събития се следят от много от депутатите тук и от представителите в нашите национални председ... парламенти. Ние сме загрижени от това, което чуваме, загрижени сме и искаме ситуацията да се реши мирно. Мисля, че е време да се каже, че придаваме голямо значение на правата на човека. Също така много съжаляваме не само за загубата на живот, но и за разрушенията, които се случват там и ние можем само да осъдим а, отговорните за това. Позволете ми да се възползвам от възможността да а, кажа какви са нашите отношения с Китай. Една държава, с която имаме много широка гама отношения, при това много сложни отношения. Когато в 2003 година започнахме да а, го, установим тези отношения в рамките на едно партньорство. Това беше едно амбициозно начинание и това беше отразено в широките отношения, които имаме с Китай днес. Сложността естествено носи и възможности. Тя носи и предизвикателства от различно естество. Ние се опитваме да се приспособим и да стигнем до една, едно положение, в което да можем да обсъждаме всякакви проблеми, повдигнати от едната и от другата страна. Основата за диалога е споделения ни интерес да, разработ, да развием нашето общество, нашите отношения това можем да го направим чрез диалог, чрез е, двустранни връзки, чрез срещи на високо равнище, на най-високо равнище на е, външни министри, чрез диалог по правата на човека и отрасловите диалози, които се провеждат е, и които са изключително важни. Също така имаме е, всеки ежегоден търговски диалог. Но както знаете, че в 2007 година започнаха преговори за партньорство. Те а, а, има потенциал за повече усилия от двете страни. Имаме много ясен интерес да развиваме отношенията с, с Китай във всички сфери. Това, както казах, е, води до възможността от открит и честен диалог и по въпроси, по които ценностите ни се различават, включително по правата на човека, е, по смъртното наказание. Ние трябва да бъдем водени от общия интерес, който включва въпросите на глобалната финансова стабилност, как да се справим с климатичните промени. Много е важно това, което се случва в Корейския полуостров, провокациите от е, Северна Корея в е, Бирма, но и също така в Африка и а, е, а, защитата на морските пътища. Няма да се впускам повече в тези подробности. Искам само да кажа, че имаме проблеми с развитието. Ако не можем да обсъдим тези въпроси, тъй като те са изключително сложни, ние се надяваме, че те ще могат да бъдат решени по мирен път, като ангажираме китайските власти в диалог по тези въпроси, както и по други неща от общи интерес, по които би трябвало да проведем диалог. Благодаря. Много ви благодаря. От името на комисията, госпожа Катрин Аштън. Радвам се да видя. Да, благодаря ви, господин председател. Аз също. Уважаеми депутати, разбира се, отношенията ни с Китай са стратегически и за това е много важно за нас, че ви насрочи този дебат по време на първото си заседание Бих искала накратко да очертая позицията на комисията от името на моята колега, госпожа Фереро Валнер, която, за съжаление, не може да присъства днес. Значителен прогрес е бил постигнат с Китай в сравнение с ситуацията преди 10 години – това включва и отношенията между хората в Китай и Европейския съюз. След последната среща на върха Европейския съюз Китай през май, преговорите по споразумението за партньорство и сътрудничество вървят добре. Имаме контакти на високо ниво, включително и посещението на председател на комисията Барозо също така работи Комисията за економически и търговски диалог. В момента всички сме изправени пред много предизвикателства. Това включва промяната в климата, финансовата криза, както и регионалните проблеми. Ние същевременно имаме сериозен интерес към това, което става в Южен Китай. Там има големи постижения, но и много поводи за гриженост. Стотици милиони хора в Китай, благодарение на економическото развитие, бяха изтръгнати от бедността. Обаче Китай е огромна страна, в която има сериозни различия между регионите, в която има сериозни пред... предизвикателства. Нашето стратегическо партньорство позволява да обменяме искрено мнение, включително и по въпросите, по които нашите позиции се разминават. Това включва и проблемът с Тибет, който, както знам, сериозно интересува парламента. Ние изразихме сериозна загриженост от събитията с Чинчан. Изразихме нашите съболезнования на семействата и близките на загиналите и пострадалите. Ние призовахме към незабавно прекратяване на всяко насилие от всички страни и изразихме надежда е, че проблем ще бъде решен чрез мирен диалог. Европейския съюз в продължение на години споделя своята загриженост с Китай относно положението на младсинствата в Китай. Младсинствата са подложени на изолация и дискриминация. Ние всички искаме да имаме Китай, който е по-отворен, по-прозрачен. Ние искаме да работим заедно с Китай, за да преодолем глобалните предизвикателства. За да постигнем това, Китай трябва да бъде повече приобщен към международната общност. И трябва да работим с Китай в дух на конструктивен диалог. Благодаря ви. Благодаря, е, госпожо Аштън. Сега от името на политическите групи. Първо от името на НП Елмар Брок две минути. Господин председател, господин председател на съвета, госпожо комисар, скъпи колеги, мога само да подкрепа казаното от съвета и комисията – защото споделям мнението, че трябва да продължим политика на диалог с Китай. Същевременно обаче не можем да затваряме очи пред насилието. Било а, от едната, било то от другата страна. Просто ние не можем да а, бъдем търпими към насилието. Вярно е, че е, Китай е една е, многолика държава с различни стари, древни култури и една по-широка автономия, културна автономия, едно зачитане на националните езици би е, било едно е, мирно, мирно решение в рамките на една страна, където живеят толкова различни етни. Историята на Китай е изпъстрена с насилие, с протести и е, манифестации, които, и протести, които са потушени в кръв. Но правителството трябва да разбере, че не може да продължава да решава проблемите по този начин. Нека не забравяме, че в момента една, една мал, едно мал, сунитско малцинство е застрашено. И и ако в сега не се намери едно дългосрочно решение, то нещата ще, ще бъдат все по, ще върват все по, по, по към зле и по към зле. Правителството не трябва да говори само за тероризъм, е, да, да заплашва с унищожение тези а, малки, тези региони, тези а, общности. Ние трябва ясно да заявим на, полит, на правителството на Китай, че няма да, да приемаме подобни решения. От името на а, прогресивния алианс господин Северин. Защо Европейския парламент на първото си заседание включи в дневния си ред ситуацията в Китай? Отговорът на този въпрос е ясен. Това е така, защото Китай е много важен за нас. А не защото смятаме, че нашата роля е да получаваме Китай – или да натрапваме на Китай нашите възгледи за това как тази държава да решава своите деликатни вътрешни проблеми. И точно защото Китай е толкова важен за нас, ние трябва да обръщаме внимание на всяко събитие, което влияе върху вътрешната стабилност на Китай. Всяко събитие, което може да бъде заплаха срещу на сигурността в Китай. Това, което става в Шинджан, изразява желанието на преобладаващата уйгурска етническа група към автономия. Трябва да се зачитат правата на малцинствата, трябва да се осигурява достоинството и на младсинствата, и на мнозинствата. Правата на младсинствата обаче не могат да бъдат оправдание, особено за сепаратистка политика. Екстремистите са онези, които провеждат такава политика. Разбира се, няма пък никакво оправдание за онези, които убиват хора, независимо дали тези хора принадлежат към младсинството или мнозинството. Изразявайки нашето състрадание към всички жертви, изисквайки разяснение за всички аспекти на събитието в Китай, Европейския парламент трябва да предложи своята помощ на китайското правителство и общество за по-успешно справяне с трудната реалност, която представлява проблеми, сходни на тези в много от нашите страни. Що се отнася до използването на сила, трябва да изискваме всички в света да престана да използва правата на младсинствата като претекста за прокарване на геополитически цели. Благодаря, господин Северин. От името на либералите демократи в Европа, Грен Уотсън, две минути и половина. Господин председател, наш този форум много често е критикувал нарушението на права в Китай е, още от 1949 е, година. Китайската народна република твърди, че не се стреми към а, е, териториално разширяване. Но това не е така, както показва примера с Тайван, Тибет. Именно за това Европейския а, съюз не би трябвало да премахне ембаргото. Също така, може би да се говори, че е геноцид последните събития е може би прекалено. Световните а, контурите на економиката се определят в Америка, Индия и Китай. Комуникациите между Пекин и Индия и останали част от света отнемат наносекунди. Няма място за исламофобия, антисемитизъм или други видове омрази. Проблем Проблемите на Китай се, а, е, се дължат на остаряването. На тях са им нужни много млади хора. А, аз видях това, когато отидох там а, преди 4 години. Необходими са политики за защита на а, иммигрантите, на малцинствата. И тук, господин Билд, е ролята на Европейския съюз. Ние знаем, че с съзряването на демокрациите те ще позволят самоуправление. Това се вижда в младите демокрации в Европа, като Испания и Унгария. Е, Тайван и Хонг-Конг показват, че може да се живее демократично с растящата политическа зрялост. ще могат да се създадат и съответни политики, като например Erasmus Mundus и обмяна между хората. Аз съм убеден, че Европейски съюз ще може да изиграе важна роля в отношенията с, с Китай. Тай. Благодаря господин Лотсън от името на групата на зелените госпожа Трюпел. Господин председател, госпожо комисар, господин председател на съвета, аз осъждам насилието и от едната, и от другата страна. Аз е, изразявам моето съчувствие към невинните жертви. Но във всеки конфликт едните са по-силни, а другите са по-слаби. Югурите в Мум са едно потискано мълцинство. Няма, хармух, няма хармоти, няма хармонично общество, така както заявява Комунистическата партия на Китай. В този регион няма повече автономия, отколкото в Тибет. Никой от, този, никой от тези региони не са автономни, макар и да се водат за такива. И за младите, за младите хора особено няма равноправие. Китайската комунистическа партия е, винаги нарича правозащитниците, сепаратисти, всички онези, които се опитват да защитат човешките права, биват наречени сепаратисти и преследвани като те такива но преследвайки малцинствата не, не можем да живеем в мирен свят. Само ако биват зачитани правата на малцинството югури, ще може Китай да се развива спокойно. Връщам се към, е, към шведското председателство. Да, е, ние сме заинтересовани от е, стратегическо сътрудничество с Китай, било то за разрешаване на финансовата криза или за борба срещу промените в климата, но в името на стратегически е, на, стратег, на стратегическа политика ние не можем да затворяме очи е, пред нарушенията на правата на човека в Китай. Благодаря ви от името а, на а, консерваторите господин Тан. Благодаря. О, продължение на а, столетия ние сме жертви, а, ние сме под влиянието на различни течения. Неодавна сме тероризирани и от Алкайда. Китай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 искам да бъде забранен на източния фронт за освобождение Уига. Китай не би трябвало да използва това като извинение. Повечето жертви бяха китайци, които бяха загрижени за правата на човека в Китай. Европа Европейския съюз продължава да поддържа политиката за един Китай и не би трябвало да подкрепяме по никакъв начин а, отделянето на провинцията Джинджан. А, ще видим дали а, а, мюсюлманските партньори на Китай в Судан ще преоценят връзката си. Аз знам, че турския а, президент Ердоган окачестви това като събитието в Китай като геноцид, което беше малко преувеличено предвид отношението на Китай към неговите младсинства и непризнаването на арменския геноцид. Благодаря господин Танок. Сега от името на Европа за свобода и е, демокрация, господин Белдер. Благодаря ви, господин председател. И в е, Тиян и извън се говори за джихад. Има вероятност, има опасност да присъстваме на а, кървава разправа в този регион на, на света. В Христос китайското правителство, китайските власти под претекст да умиротворят региона използват насилие като това насилие се разпространява и върху християните, разрушават се църкви, християни са били арестувани е, и затворени незнайно къде. Аз призовавам да да вземем отношение и да настояваме китайското правителство да гарантира право свободата на, вероизповедание в е, Китай. Трябва, разбира се, да търсиме диалог с КИТ, с Пекин, но Пекин трябва да осигури съвместно съществуване на различните етни и религии. Аз, госпожа Андрекяне има думата. Господин председател, госпожо комисар, насилието, стотици ранени убити, Шенджан. Това са тревожните съобщения, които получаваме. В Шинджан интернетът беше цяло блокиран, бяха ограничени всички комуникации, свързващи света с района. След това, което се случи в Тибет миналата година, сегашните събития в Шинджан трябва да накарат китайското правителство по нов начин да погледа на проблема с младсинствата. Уйгурските протестиращи посочват, че ситуацията трябва да се промени. 8 милиона уйгури в региона отдавна се оплакват от това, на което са подложени от китайското правителство. И китайското правителство не успя да защити уйгурите от нападения въз основа на расова омраза. Китайското правителство намира различни претексти за малтретирането на уйгурите в източен Туркестан. Президентът на Китай Ху Джинтао се наложи прекъсне своето посещение на среща на групата 8-те. Това показва, че китайското правителство осъзнава, че събитията в провинцията не са изолиран инцидент. Вместо да търси решения чрез потисничество и репресии, китайското правителство трябва да отговори на легитимните искания на уйгурската етническа група, особено ако Китай наистина иска да създаде хармонично общество. Изцяло подкрепям позицията на Европейски съюз, изразена от господин Билд. Необходимо и е двете страни да проявят въздържаност, а китайското правителство трябва да осигури свободата на информация, събиране, свободно изразяване и мирен протест. Благодаря ви. Госпожа Верник Доказер, за две минути, моля изблика на насилие в Кзинчан бе потопен, бе потушено в кръв от китайското правителство. Макар и да има вече 186 мъртви, насилието продължава. То, с какво ще продължи репресивната политика на на китайското правителство. Този регион трудно се контролира, богатен на суровини, петрол, газ, злато и е много важен за бъдеще, економическото бъдеще на Китай. Много са етниите, които живеят там, но пред, предимно югурите, които са сунити и които говорят тюркски език. От повече от 10 години те са жертви на дискриминация и на асимилация. Тяхната идентичност е в опасност. В 80-те години правителството на Китай имаше, провеждаше известна либерална политика, но от септември 2001 година под претекст, че се бори срещу тероризма и сепаратизма. Китайското правителство потиска тези етни. Политиката на мирно съвненно съществуване и ненасилие насилие вече не може да продължава и затова югорите казаха, че ще търсят други начини да наложат своето е, етническо самосъзнание. От друга страна Китай е, е подписал международни договори, е, по силата на които се е ангажирал да защитава своите етнически мълцинства. Можем ли все още да затваряме очите и да заявяваме, че сме, че сме против репресиите и че изискваме освобождаването на политическите затворници? Не, трябва да имаме смелостта да припомниме на Китай ангажимента поет към своя собствен народ и е, риска, който поема да бъде е, на. Е, осъден от международната общност. Очакваме шведското председателство да направи това. Благодаря ви. Благодаря, господин Пореба. Благодаря, господин председател. Най- след потушаването на вълненията в, в провинцията доведе до 180 души убити и а, стотици ранени. Следователно Европейския парламент трябва да осъди тези действия. В този случай трябва да помним, че а, държавни сили бяха използвани за а, потушаването на а, ойгурите. Ние трябва също така да помним и за христия, християнските общности по света. Хри, малкото мълцинство в Китай наброява 30 милиона души. Трябва да помним, че тези хора биват преследвани, измъчвани и убивани от комунистическите власти в Китай. Китайския режим осъзнава факта, че християнската вяра проповядва свобода. Те за това искат да я потиснат. Обаче броя на вярващите се увеличава с всяка изминала година. Китайските власти разбират бързо, че Китай може да се модернизира наистина, ако започне да защищава е, веротърпимостта и свободата. Господин Посъл, две минути. Днес, господин председател, днешния дебат показва още веднъж, че съветът е слабото място на на Европейския съюз. Нашия форум беше, излезе с много ясно послание. Съветът твърди, че трябва да се заклеймява само актове на насилие. Може ли да правим сравнение между комунистическа диктатура, която не направи нищо по повод на е, събитията, кървавите събития в, на площада Тянанман и сега тези събития с тези хора е, трябва да разгледаме също така пропагандните изявления на Китай, които не се разследват между, в международен план. Тук можем да разглеждаме сепаратизма, но сепаратизъм ли ако сте затворен в затвор? Това не е сепаратизъм, това е израз на волята за живот. И ако се даде право на ойгурите в Китай да живеят независимо и свободно, няма да има сепаратизъм. Това е единствения начин да, да се реагира на сепаратизъм. Уйгурите са а, мълцинство, те са една шепа хора в Китай. Ние виждаме ли оправдание в а, начина по който те са, за начина по който а, се отнасят към тях само заради това, че те са малко? Аз а, а, бях в конгреса на а, уйгурите в Мюнхен. Ние искаме да се чува гласа на Радио Свободна Европа и ние ще се а, а, гордеем за това, че сме били подръжници на Центъра за свободните уйгури. Госпожа Гепар, две минути. Благодаря ви, господин председател, скъпи колеги. Има нещо, което трябва да заявиме много ясно. Китай е еднопартийна държава. А, ние уважаваме е- китайски, устройството на китайското общество. Много ви моля, много ви моля, не приказвайте, а изслушайте това, което имам да кажа. Така, значи, Казах, че е, Китай е еднопартийна държава, ние приемаме и уважаваме е, техното, тяхното политическо устройство, но това не означава, че не трябва да бъдат уважавани различията на различните етни и малцинства ние като християни, като демократи, като социал-демократи изискваме да бъдат, да бъде да, бъде, да бъдат зачитани човешките права, да могат журналистите да имат свободен достъп до всички региони, за да има обективно отразяване на събитията в тази страна. Ние очакваме от китайските власти да спазват а, принципите, към които, към които са се присъединили, подписвайки международни договори. Човешките права са универсални не, не може първо да говорим, да, да говорим първо за търговия и за финанси, а след това да говорим за човешки права. Първо трябва да говорим и да обсъдиме човешките права и след това да минаваме към другите е, аспекти. За това съм разочарована от, за отказаното от вас, господин Билт, защото като че ли вие казахте, че преди всичко трябва да поддържаме търговски и економически отношения с Китай, а всичко друго е второстепенно. Не, това е подхода, който ни е необходим. Напротив, ние трябва да да имаме едно истинско сътрудничество на здрави основи. Е, това сътрудничество е полезно и в наш интерес, но не на всяка цена, само при уважаване на човешкото достоинство. Господин Дева, имате думата. Господин председател, бих искал да поздравя господин Билт с много балансираното изказване, което го ще чихме. Смятам, че границите на национални държави се признават от ООН. Затова сепаратисткото насилие, независимо от това, къде се извършва, включително в Шри-Ланка, родната ми държава, не може да бъде оправдано. Много съжалявам, че в Китай една държава уважаван от Европейския съюз, че в тази държава бяха убити ранени много хора. Всичко започна от едно сбиване. Обаче това доведе до убийства и на етнически китайци, на уйгури. Това трябва да бъде заклеймено. И всичко това, което се случва, е подклаждано от външни сили – включително и от онези сили, чието представители са изправени пред Международния наказателен съд. Ние трябва да живеем заедно. Европейският съюз е един добър пример за това. Подкрепата на сепаратизма не отговаря на ценностите на Европейския съюз. Не можем да подкрепяме сепаратизма в Европейския съюз, а от друга страна да заклемяваме подобни движения в Китай. Благодаря ви. Преминаваме към процедурата с вземане на думата чрез привличане на вниманието на председателя. Всички имат по една минута. Господин Слово. Дали той е тук? Благодаря ви. Въпросът е, каква е нашата позиция сега? Ще Защитаваме ли Китай или Тайван или уйгурите? Или ще защитаваме милионите уйгури? Или ще изберем линията на най-малкото съпротивление за нас? Дали ще говорим за запазване на културата и свободата? Какво точно защитаваме? Нека да погледнем историята на централно-источноевропейските страни. По време на комунистическия режим жени и деца са били хвърлени в затворите. И какво смятаме да правим? Ще говорим ли за истинска автономия? Ние говорим за потисничество. Ние трябва да говорим за експлоатацията на уйгурите. Трябва да говорим за свободата на самоопределение на народите. Аз се надявам, че колегите ми добре разбират, че трябва да бъдем пример при защитаване на човешките права и свободи. И същото въжи и за нашата позиция спрямо правото на самоопределение. Благодаря ви. Е, госпожа Боскорт, за една минута, моля. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, след като изслушах стъпителните думи на съвета и на комисията, всъщност не чух думите, думата ойгури изобщо а ние говорим за тях, защото много от тях бяха ранени. Европейския съюз защищава правата, гражданските права, правото на мирни демонстрации. Виждаме, че подобни права са потъпкани. Аз не чух нищо в встъпителните думи за много важни неща. Искам да чуя от съвета и от комисията възнамерявате ли да предприемете някакви осезаеми мерки в краткосрочен план? Благодаря. Господин Бултехов, една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря ви много за това, че ми давате думата. Ние провеждаме тази дискусия на базата на всеобщите, всеобщността на правата на човека, но е необходимо да имаме глобално партньорство ние говорим за хармонично общество. Това не може обаче да се каже за китайското общество. Едно хармонично общество не е едно и също с премахването на е, тоталитарното ръководство. Мисля, че трябва да помогнем на китайския народ да постигне едно хармонично общество и да ги подкрепим. Ние трябва да говорим ясно, когато говорим за провинция за Цинциан, трябва да споменим, споменем думата уйгури, защото в противен случай е, ясното говорене е съвсем различно от духа на конфронтация, който не а, препоръчвам. Една дума на господин Пасъл, който говореше за сепаратизъм. Знае, господин Посъл, че вашата баварска партия знае какво означава сепаратизъм, но мисля, че би трябвало да говорим а, като господин Брок а, за политика е, на един Китай. Благодаря ви, господин председател. Ще бъде голяма грешка да слагаме Китай в същата категория днес, както и Иран. Европейският съюз има добри отношения с Китай и мисля, че трябва да внимаваме, когато обсъждаме събитията в Урумчи. Трябва да сме точни и да се основаваме върху факти. Инцидентът, който се случи на 15 юли включваше предварително обмислено нападение срещу етнически китайци, извършено от уйгури. Както ние знаем, има някои воинстващи елементи. Сред уйгурите те са исламски фундаменталисти. Те изискват отделяне от Китай. В смъртоносните им нападения загинаха 127 етнически китайци, т.е повечето загинали са етнически китайци. Затова правителство правомерно разгърна полицейски и военни сили, за да потуши безредиците. Какво можем да очакваме от едно правителство да прави? Затова, ако критикуваме, трябва да използваме факти, а не да обвиняваме Китай несправедливо. И накрая госпожа Лесинг за една минута. Мисля, че конфликта, конфликтите винаги се представят по едностранчиво. Аз мога да подкрепа казаното от преждеговорящия, защото тук като че ли става по-скоро за нападение от югури към етнически китайци и това поради е, по расистски причини. Прочетах е, едно интервю на етническа югурка, е, която бе беше попитана, ще оставите ли да ви управляват жълти комунисти? Те крайна сметка те разполагат с доста голяма автономия, имат, могат да упражняват своята религия дори по време на работното си време работното време, така че трябва да, да, да разглеждаме нещата много по-обективно. Не винаги причините са такива, каквито на нас биха ни допаднали. Не трябва да имаме едностранни е, позиции. По-скоро трябва да подкрепиме китайците, за да решат своите проблеми. Е, струва ми се, че тук чуваме много едностранчиви мнения. Е, вярно е, че, че китайците правят грешки и не винаги тяхната политика е адекватна, но мисля, че можем да им помогнем чрез сътрудничество, чрез помощ, а не осъждайки ги. Благодаря ви много. Сега господин Билт от името на Благодаря, господин председател. Мисля, че широтата на този дебат отразява сложността на проблемите, с които се сблъскваме. Бяха споменати проблеми, свързани с различните системи, които съществуват в Китай и развитието на тези системи. Също така този дебат отразява значението, което придаваме на човешките права и необходимостта да подпомагаме Китай да се развива в посока към едно общество, което зачита повече човешките права. Бяха споменати и проблеми, свързани с правата на младсинствата. Такива, проблема, такива проблеми има в Китай, но за съжаление Китай е далеч на единствената страна, в която има такива проблеми. Също така през последните дни етническото насилие на улиците на Урумчи беше видимо. Етническото насилие винаги трябва да бъде заклемявано и винаги трябва да подкрепим онези, които се стремят да внесат помирение в подобни ситуации, възоснова на зачитането на човешките права и други права. Така че ние виждаме сложността на всички тези въпроси. Господин Будем Хоп говореше за философията на хармонично общество. Всички искаме да живеем в хармонични общества. И очевидно трябва да видим какво ние можем да направим, за да може Китай да се развива в посока към едно общество, което се смята за хармонично от всеки гражданин от Китай. Има твърде малко страни, в които обществата са хармонични в света. Също така ние знаем, че и господин Брок, господин Северин и господин Уотсън казаха много мъдри слова, които ще ни насочват при по-нататъчните ни размисли, когато ние продължаваме да развиваме нашите отношения с Китай – и в разбирането на сложността на нашите отношения с Китай във всичките им измерения. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Билд, приключваме този дебат и сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Изявление на комисията и съвета по ситуацията в Хондурас. Е, Първият оратор от името на съвета е министър Гилд.